Здравейте, добре дошли на заседанието на нашата комисия по бюджетен контрол. Преминаваме към дневния ред. Няма искания за промяна на дневния ред. Значи се приема втор, втората точка наличния езиков режим. Вие, наличен езиков режим ви е познат и ам, заседанието се излъчва в интернет. Надявам се всички да сте за електронните си карти. Колегата Абар ам, утре има изслушване по случая Зел Майер и между 14.30 и 16.30 това е часът за изслушването. След това има друга точка от 17 часа за обсъждане на резолюцията. В тази втора точка за размяна на мнения по резолюцията не може ли да бъде съкратена, защото текстът ни беше изпратен наскоро и трябва да се преработи, след като изслушаме господин Йотингер и за това да удължим предходната точка, да съкратим следващата за 10 минути и за да дадем повече възможност за въпроси, които се задават на господин Йотингер. Възможно ли е да стане така? В момента не знаем дали комисарият ще има повече от 90 минути на разположение, но предполагам, че слушането ще продължава толкова колкото е нужно. Надявам се, че всички въпроси ще могат да бъдат зададени, както и да им бъде отговорено. Планът е утре да се представи окончателният текст на резолюцията и ем, разчитам и на координаторите, които да ми съдействат. Резолюцията още не е готова, защото ние искаме всичко да бъде включено в нея, и заключения, и полуки, и така нататък и за да може текста да е приемлив за всички. най късното сутринта ще получите окончателния текст. Нещо друго. Има изменения към тази резолюция, независимо дали ще се приемат или не. Благодаря. Мисля, че предложението на Барстас е много полезно. Много добре е да имаме а, добро изслушване, да може да зададем въпроси. Ако гостът ни разполага с повече време, можем да помислим а, за повече въпроси и да обърнем, да отделим по-малко време за самата резолюция. Да, ще е, попитаме комисарият дали ще има повече време по ако той няма време за въпроси към резолюцията, ще продължим без него. Времето ни, е до, ни е до 16.30. Ако имаме, повече, ако имаме нужда от повече време за резолюцията, ще видим а, колко време в допълнение ще можем да и посветим колегата Фланинга. Uh, that's all right. No, you've dealt with us just to agree with what the previous... Да, само съм изразявам съгласие с предходния оратор. Да, ще попитаме комисаря по този въпрос. Много въпроси ще бъдат зададени. Аз също имам въпроси, които да задам. След това ще има е, участие на координаторите и ще има ам, и кръг от въпроси, зададени от останалите членове на комисията. Ще има възможност да се правят коментари, да се задават въпроси, така че всички да могат да вземат участие, но ще отредя по две минути на всеки, така че да може всеки да вземе думата. Барт. Съгласен съм да се придържаме към отреденото ни време когато един координатор вземе думата, дали ще има последователност въпрос-отговор под формата на пинг-понг, Тоест, задава се въпросът към господин Йотингер, след това той отговаря и след това, защото ако господин Йотингер трябва да отговори на много въпроси и наведнъж, може да пропусне някой от въпросите и може да му се даде възможност да избегне някои от въпросите. Но под формата на пинг-понг може би ще е интересно. И виждам, че съм доста размазан на екрана. This is, this is <laughs> Genau, das, ja, genau, das ist der Plan. <laughs> genau, genau. Ja. Genau, das ist der Plan, das bleibt ab. Така е, така ще остане и до утре. Да, можем а, да задаваме въпросите и да им се отговаря веднага. Да речем въпросът да се задава в рамка на 2 минути, и комисарят да отговори веднага след това в рамка на 3 минути, нещо такова. Така че всеки да може да се изкаже, да има отделни времеви рамка от 5 минути и в рамка на тези 5 минути се зададе въпроса, зададе въпроса и да се даде отговор от комисаря. Преминавам към гласуването на доклада на господин Целер. Иска ли, искате ли думата? Толкова много говорихме по този въпрос и толкова много изслушвания проведохме, така че смятам, че вече е време да преминем към гласуването. Благодаря ви. Инес. Благодаря ви. Само искам да съобща, че оттеглям изменение 41. Ние работихме с секретарията по въпроса и изразявам съжаление. Искам да ви благодаря за проявеното търпение. Оттегляме изменение 421. Genau, Seite 36 in the voting list. 36-та страница в списъка с измененията за гласуване. Ja, gut, dann, dann steht jetzt ähm, Beginn der Abstimmung nichts mehr im Weg. Така, сега можем да преминем към гласуването. Искам първо да тестваме Натиснете някой от бутоните, за да видим дали всички са на лице, всички ли разполагате с картите си за гласуване. Още една карта липсва, един колега липсва. Добре. Добре. Няма повече от някоя политическа група. Сега решението освобождаване отговорност. Едно, две, първо, второ и трето, заедно за, против, въздържали се, отхвърлят се. Електронно гласуване, поименно гласуване, моля гласувайте. Ти Abstimmung ist geschlossen. Край на гласуването. 16 на 7 гласа приема се. И с това предлагам освобождаваната отговорност. Преминаваме към резолюцията и освобождаването от отговорност на изпълнителните агенции. А, това е включено добре. Тогава преминаваме към резолюцията на страница. За сметките не трябва да гласуваме. Дай, това е включено. 22 изменение, страница 11. Кой е за? 22 изменение за. Против. Въздържали се. Можем ли да проверим електронно гласуване? 22 изменение. Check is beendet. Das ist abgelehnt. 24 dafür. 24 За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 25 то За против, въздържали се, приема се. 23 за, против, въздържали се, отхвърля се. 26 за, против, въздържали се, отхвърля се. 27 за, против, въздържали се, приема се. 28 за, против, въздържали се, отхвърля се. 29 за, против, въздържали се, приема се. 30 същно изменение. Има ли възражения? Има възражение, значи устното изменение е отхвърлено. Преминаваме към гласуване на самия текст, разделно гласуване за първата част за против, въздържали се, отхвърля се, втората част за против, въздържали се, приема се. 31 за, против, въздържали се, отхвърля се. 32 за, против, въздържали се. Да проверим. 32. Мисля, че от се отхвърля, но все пак. Das ist, das ist abgelehnt. Отхвърля се. 33-то, 5 части. Първата част за. Против, въздържали се, приема се. Втората част за. Против, въздържали се, Отхвърля се. Третата част за. Против. Въздържали се. Приема се. Четвърта част за. Против. Да проверим четвъртата част. Поред мен се отхвърля. Да, отхвърля се. Петата част за. Против. Въздържали се. Приема се. 34-то устно изменение. Има ли възражения? Има, отхвърля се. Сега по самия текст, първата част за, против, въздържали се, отхвърля се. Втората част за, против, въздържали се, отхвърля се. Третата част за, против, въздържали се, отхвърля се. Благодаря. 35 за, против, въздържали се, отхвърля се. 36 за, против, въздържали се, приема се. 37 за, против, въздържали се, приема се. 38 37 да проверим. 37 нека да проверим. Мисля, че се прие. Имаме двама колеги, които все още не са гласували. Приема се. 38 за. Против. Въздържали се. Приема се. 400 за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 50-то сусно изменение. Няма възражение за против, въздържали се, приема се 52-ро съсно изменение. Няма възражение за против, въздържали се. Да проверим 52-ро. Край на гласуването приема се. 53-то за, против, въздържали се. Да проверим, може ли да проверим 53-то? Отхвърля се. 54-то за, против, въздържали се. Отхвърля се. 55-то за, против, въздържали се. Приема се 56-то за, против, въздържали се. Отхвърля се. 57 за, против, въздържали се, приема се. 58 за, против. Да проверим 58. 58. 58. 58. Приема се. 59. С устно изменение. За. Против. Въздържали се. Приема се. 60. За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 против, въздържали се, отхвърля се. 68 за, против, въздържали се. Да проверим 68. Das war Приема се. 67 отпада, 69 за, против, въздържали се. Да проверим 69-то. Мисля, че е отхвърлено, но да проверим. Край на гласуването. Приема се. 70 за. Против. Въздържали се. Още веднъж 70 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 71 за. Против. Въздържали се. Да проверим 71.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 Да проверим 78. Може би един глас ще е разликата. Приема се. 79 за, против, въздържали се. За 79 против, въздържали се, приема се. 81 с основно изменение няма възражения. Кой е за? А, вие възразявате добре. Само по текста за, против, въздържали се, отхвърля се. 81-во, идентично с 80-то, 80-то с устно изменение. За, против, въздържали се, отхвърля се. 82-ро с устно изменение за, против, въздържали се. Да проверим 82-ро. Край на гласуването. Приема се. 83-то за. Против. Въздържали се. 83-то, 84-то заедно. Електронно гласуване. Да проверим. Край на гласуването. Отхвърля се. 85-то за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 86 за, против, въздържали се, приема се. 87. Да проверим 86-то. Край на гласуването отхвърля се. 87 за, против, въздържали се, приема се. 88 за, против, въздържали се, Отхвърля се. 89-то за. Против. Въздържали се. Приема се. 90-то за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 91 за. Против. Въздържали се. Приема се. 92 за. Против. Въздържали се. А отпада. 93-то сега за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 97 за против, въздържали се, отхвърля се. 94-то за, против, въздържали се, отхвърля се. 95-то за, против, въздържали се. Да проверим. 95-то. Край на гласуването. Приема се. 96-то за, против, въздържали се. Приема се.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 113 да проверим. The check is ended. Край на гласуването. Приема се. 112 за. Против. Въздържали се. Приема се. 108 за. Против. Въздържали се. Приема се. 109 за. Против. Въздържали се. Да проверим. 109. Приема се. 110 за. Против въздържали се. Приема се. 111 за. Против въздържали се. Приема се. 114 с устно изменение. Няма възражения за. Против въздържали се. Приема се. 115 за. Против въздържали се. Отхвърля се. 117 за. Против въздържали се. Приема се 118 за. Против. Въздържали се. Да проверим 118. Край на гласуването. Отхвърля се. 116 за. Против. Въздържали се. Приема се 119 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 120 идентично, 122 оттеглено, 121 за, против, въздържали се, приема се. 125 с устно изменение няма. Възражение за, против, въздържали се, приема се. 124 за. А, директно към към 126, останалите отпадат. 126 за, против, въздържали се, приема се. 127 за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 Втората част за, против, въздържали се, отхвърля се. 149 за, против, въздържали се, отхвърля се. 150 за, против, въз... да проверим 150-то. Край на гласуването приема се.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 против. Да проверим 161. 161. Край на гласуването приема се. 162 за. Против. Въздържали се. Отхвърли се. 163 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 164 за. Против. Въздържали се. Приема се. Да проверим 164-то. Сто шестдесет пето за, против, въздържали се, отхвърля се. 166 шесто не се гласува. 167 за, против, въздържали се, и 168 за, против, въздържали се,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 електронна проверка по 180 изменения. Приема се. Благодаря. 181 за, против, въздържали се. Електронна проверка, 181 изменение. Отхвърля се. 182 за, против, въздържали се. Отхвърля се 183 за, е отеглено 184 за, против, въздържали се. Отхвърля се 185 за, против, въздържали се. Приема се 186 за, против, въздържали се. Отхвърля се 187 за, против, въздържали се. Приема се 188 за, против, всъщност отхвърля се. 190 за, против, въздържали се, отхвърля се. 189 за, против, въздържали се, отхвърля се. 191 за, против, въздържали се, отхвърли Приема се 192 за, против, въздържали се, отхвърля се 193 за, против, въздържали се, електронна проверка 193 изменение. Отхвърля се. 194 за, против, въздържали се. Отхвърля се 195 за, против, въздържали се. Отхвърля се 196 за, против, въздържали се. Отхвърля се. 197 оттеглено, 198 за, против, въздържали се. Приема се 199 за, против, въздържали се. Приема се 200 за, против, въздържали се, отхвърля се. 201. Не се гласува 202 за, против, въздържали се, приема се 203 за, против, въздържали се, отхвърля се 204 за, против, въздържали се, отхвърля се. Устно изменение. Няма възражения. Гласуваме кой е за, против, въздържали се,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 Електронна проверка, изменение 230. Отхвърля се, отхвърля се. 231 за, против, въздържали се, отхвърля се. 232 за, против, въздържали се, отхвърля се. 233 за, против, електронна проверка 233 изменение. Отхвърля се 234 за, против, въздържали се, отхвърля се 235 за, против, въздържали се, отхвърля се 236 за, против, въздържали се, отхвърля се 237 за, против, въздържали се, Струва ми се, че се отхвърля, но нека да проверим изменение 237. Отхвърля се. 238 за, против, въздържали се, отхвърля се. 239 за, против, въздържали се, отхвърля се. 230 за, против, въздържали се, отхвърля се. 241 за, 240 за, против, въздържали се. Искате проверка? 241, 242, 243. Приемат се. 244, 245 за, против, въздържали се. Електронна проверка също. 244 245. Приемат се. 246. Отпада. 247 за. Против. 248, 249 за, против, въздържали се, отхвърлят се. 200... Можете да ми вярвате. Проверка. It is rejected. Отвърлят се. 250 за. Против. Въздържали се. Отвърля се. За. Против. Въздържали се. Отхвърлят се. 253 за. Против. Въздържали се. 256 и 255 за, против, въздържали се. Електронна проверка 255 и 256. Das ist angenommen. Приемат се. 257, кой е за? Всъщност отпада. Има устно изменение, няма възражение за него. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 258, 259, 260 за, против, въздържали се. Електронна проверка. Приемат се. 261, 266 за, против, въздържали се, отхвърлят се. 267 за, против, въздържали се, приема се. 268, 260 и до 71 за, против, въздържали се, отхвърлят се. Искате проверка. Изменение от 268 до 271. Приемат се. Да, добре беше, че проверихме. 272 и 273 отхвърлят се. Искате проверка. 272, 273. Електронна проверка. Край на гласуването. Приемат се с един глас разлика. 274 отеглено, 275 и 76 за, против, въздържали се. Електронна проверка 275 и 276. Приемат се. 277, 278 за, против, въздържали се. Също ги електронна проверка 277 и 278. Приемат се. 279 за, против, въздържали се, електронна проверка 279. Отхвърля се. Двеста две части, първа част за, против, въздържали се, 281 изменение. Първа част. Кой е за? Двеста беше прието. Всъщност беше отхвърлено, поправя се. Докъде стигнахме? Да, извинете, 280-то изменение. Първо за, против, въздържали се, Електронна проверка. 280 изменение. Отхвърля се. Сега, 281, първа част, кой е за? Против, въздържали се. Приема се, втора част. За, против, въздържали се, приема се. Проверка по втора част на 281 изменение. Приема се. 282 сусно изменение. За, против, въздържали се. Приема се. 283. Проверка по 282 изменение. Моля, гласувайте. 283.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 Отхвърля се. 294 за. Против. Въздържали се. Електронна проверка. 294 изменение. Отхвърля се. 296 за. Против. Въздържали се. Електронна проверка. 296 заменение. 296. то Приема се. 295 за, против, въздържали се, приема се. 298 за, против, въздържали се, приема се. 297 за, против, въздържали се, приема се. 299 за, против, въздържали се, отхвърля се. 300 не се гласуват. 301 за, против, въздържали се, електронна проверка, 301 изменение. Приема се. 302 за, против, въздържали се, електронна проверка, 302 изменение. Приема се. 303 за, против, въздържали се, приема се. 304 се оттегля, 305 за, против, въздържали се, приема се. 306 за, против, въздържали се, приема се. 307 е оттеглено, 308 за, против, въздържали се. Електронна проверка. Е. Не, приема се. 309 за, против, 310 за, против, въздържали се, приема се. 311 за, против, въздържали се. Струваме се, че 311 е прието, но нека да проверим. Отхвърля се. 312 за, против, въздържали се, отхвърля се. 313 с устно изменение. 312. Искате да проверим? Добре, електронна проверка 312 изменение. Отхвърля се. 313 с устно изменение. Няма възражение. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 316 за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 против, въздържали се, отхвърля се. 337 за, против, въздържали се, приема се. 338 за, против, въздържали се, отхвърля се. 339 за, против, въздържали се, отхвърля се. 340 за, против, въздържали се, отхвърля се. 341 за, против. Нека да проверим. Струваме се, че се приема. 341 изменение. 341 изменение. Приема се. 342 за, против, въздържали се, приема се 343, отпада 344 за, против, въздържали се, нека да проверим 344-то изменение. Струваме се, че се приема. Не, отхвърля се. 345 за, против, въздържали се, отхвърля се. 346 с устно изменение, няма възражение, кой е за, против, въздържали се. Нека да проверим. Отхвърля се. 347 за, против, въздържали се, отхвърля се. 348 за, против, въздържали се, отхвърля се. 349 с устно изменение, кой е за, против, въздържали се. Нека да проверим. 349. 349. Не, не е в две части. В случай, че се отхвърли устното изменение е предвидено. Да, прието е. 350 за, против, въздържали се, приема се. 351 за, против, въздържали се, отхвърля се. 352 за, против, въздържали се, приема се. 353 за, против, въздържали се, приема се. 354 за, против, въздържали се,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 против, въздържали се, отхвърля се. 366 за, против, въздържали се, приема се. 365 за, всъщност отпада. 367 за, против, въздържали се, приема се. 368 за, против, въздържали се, приема се. 369 за, против, въздържали се. Нека да проверим 369 изменение. Приема се. 370 за, против, въздържали се, приема се 371 за, против, въздържали се, приема се 372 за, против, въздържали се, приема се 373 за, против, въздържали. Нека да проверим 373-то изменение. 374 за, против, въздържали се. Проверка 370. Кой е за? Против? Електронна проверка. 377 изменение. Струваме се, че се приема. Да, действително се приема. 378, кой е за, против, въздържали се, приема се. 379 за, против, въздържали се, приема се. 380 за, против, въздържали се, приема се. 381 за, против, въздържали се, приема се 382 за, против, въздържали се, приема се 383 за, против, въздържали се, приема се 384 за, против, въздържали се, струва се, че се приема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 Устно изменение 389. То се приема, затова 390 и 391 няма нужда и гласуваме. 392 също отпада. 393 за. Против въздържали се приема се 394 за. Против въздържали се приема се 395 и 396 за. Против въздържали се приема се 397 за. Против въздържали се приема се 398 за против, въздържали се, отхвърля се. 399 за, против, въздържали се, приема се. 400 за, против, въздържали се, приема се. 401 за, против, въздържали се, приема се. 403 за, против, въздържали се, приема се. 404 за, против, въздържали се. Мисля, че се отхвърля, но нека проверим. 404 гласуваме сега. And it is rejected. For... Отхвърля се 405 за. Против въздържали се. Приема се 406 за. Против въздържали се. Приема се 407 за. Против въздържали се. Приема се 408 за. Против въздържали се. Приема се. Че... Проверяваме 408. Да, отхвърля се. Благодаря ви. 409 за, против въздържали се, приема се. 410 за, против въздържали се, приема се. 411 за, против въздържали се, приема се. 412 за, против въздържали се, отхвърля се. 413 за, против въздържали се, приема се. 414 за, против въздържали се, отхвърля се. Нека проверим. 414. It is rejected. Отхвърля се. 415 за, против, въздържали се, приема се 416, не се гласува, 417 за, против, въздържали се, отхвърля се, 418, разделно от първата част за, против, въздържали се, отхвърля се, втората част за. Добре, проверяваме. 418, първа част. Моля, гласувайте. Първа част 418. Отхвърля се. Втората част за. Против, въздържали се, приема се. 419 за, против, въздържали се, приема се. 420 за, против, въздържали се, отхвърля се. 421 се оттегля. 422 за, против, въздържали се, приема се. 423 за, против, въздържали се, Отхвърля се. 424 за. Против. Въздържали се. Приема се. 425 за. Против. Въздържали се. Приема се. 426 за. Против. Въздържали се. Приема се. 427 на две части. Първата част за. Против. Въздържали се. Нека проверим. 427. Първа част. Моля гласувайте. Отхвърля се. Втората част сега на 427 за, против, въздържали се, отхвърля се. 428 за, против, въздържали се, приема се. 429 за, против, въздържали се, приема се. 430 за, против, въздържали се, приема се. 431 за, против, въздържали се, приема се. 432 за, против, въздържали се, приема се. 433 за, против, въздържали се, Отхвърля се. 4-3-4 за, против, въздържали се, отхвърля се. 4-3-5 за, против, въздържали се, отхвърля се. 4-3-6 за, против, въздържали се, отхвърля се. 437 за, против, въздържали се, отхвърля се. 438 за. И устно изменение. А, вие го отхвърляте, значи не. Самия текст за, против, въздържали се, приема се. 439 за, против, въздържали се, отхвърля се. 4... Да, проверяваме 439. Моля, гласувайте. 439. Entities rejected. Отхвърля се. 440 за, против, въздържали се, отхвърля се. 441 за, против, въздържали се, отхвърля се. 442 на две части. Първа част за, против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се, приема се. 443 за, против, въздържали се, приема се. 444 на две части. Първа част за, против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се, отхвърля се. 445 за, против, въздържали се, приема се. 446 с устно изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. 447 за, против, въздържали се. Мисля, че се приема, но нека проверим. 447. It is adopted. Приема се. 448 за, против, въздържали се, приема се. 449 за, против, въздържали се, приема се. 4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 против, въздържали се, приема се. Афет 7 за, против, въздържали се, приема се. Афет 8 до Афет 11 гласуваме заедно. Афет 8 до Афет 11 за, против, въздържали се, отхвърлят се. 9.1 до 9.4 амблок за, против, въздържали се, отхвърля се. 9.5 за, против, въздържали се, приема се. 9-6 на две части. Първата част за, против въздържали се, приема се. Втора част за, против въздържали се, отхвърля се. 9-7 за, против въздържали се, приема се. 9-8 за, против въздържали се, приема се. 9-9 вече е покрито. 9-10 приема се. 9-11 за, против въздържали се. 9-11 проверка. Отхвърля се. 12 за, против въздържали се, приема се. Гласуваме М по 1 до по 6 на куп за, против, въздържали се. Отхвърля се 7 за, против, въздържали се, приема се. по 8 за, против, въздържали се, отхвърля се. по 9 до по 12 заедно, не, отделно 9 за, против въздържали се, приема се 10 за, против въздържали се. Не, то е включено. 10 и 11, значи 12 за, против въздържали се, приема се. NV1 до NV5, анблок или не. Добре, 1, 2 и 3 NV е за. Няма нужда да се всъщност гласува тук, защото е покрито. 4, NV4 за, против, въздържали се, отхвърля се, NV5 за, против, въздържали се, отхвърля се. Проверяваме NV5. Check is not yet over. Check is over. Okay, it is rejected. Край на гласуването. По тази точка отхвърля се. А NV2 не е покрито. Децентрализираните агенции нямат нищо общо с освобождаването от отговорност на комисията. Така че това обикновено не се гласува, защото е извън обхвата. NV6 за, против, въздържали се, приема се 7 за, против, въздържали се, приема се NV8 за, против, въздържали се, отхвърля се NV9 за, против, въздържали се, приема се NV10 за, против, въздържали се, отхвърля се. NV11 за, против, въздържали се, отхвърля се. NV12 за, против, въздържали се, приема се. NV13 за, против, въздържали се, отхвърля се. NV 14 и 15 са покрити, NV16 за, против, въздържали се. Нека проверим NV16. Моля, гласувайте. NV17 няма нужда да се гласува, защото няма частично освобождаване. Тран 1, Тран 2 са покрити, Тран 3 за, против въздържали се приелите. Тран 4 пропускаме, Тран 5, Тран 5 за, против въздържали се, отхвърля се. Тран 6 за, против въздържали се, приема се.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 против, въздържали се, приема се. 17-18 ги пропускаме, 19 за, против, въздържали се, приема се. 20 за, против, въздържали се. Нека да проверим. Тран 20. Тран 20. And it is adopted. Приема се. Тран 21 е включено, Режи, Реги 1 и 2 и 3 са включили, 4 за против въздържали се, приема се 5 за против въздържали се. Не, нека да проверим 5. Реги 5. Отхвърля се. Реги 8 за, против въздържали се, приема се. Реги 9 за, против въздържали се, приема се. Останалите реги са включени вече по Агри 3 за, против, въздържали се, отхвърля се. Агри 4 за, против, въздържали се. Нека проверим Агри 4. Приема се. Агри 5 за, против въздържали се приема за Агри 6 за, против Здържали се. Нека да проверим Агри 6. It is adopted. Приема се. Агри 7 за. Против. Здържали се. Приема се. Агри 12 за. Против. Въздържали се. Нека да проверим. Агри 12. And it is adopted, yeah. Агри 13 covered. Агри 16 in... Агри 16 за, против, въздържали се, приема се. Агри 17 за, против, въздържали се. Нека проверим Агри 17. Adopted with the same majority. Може и да се приеме. Да, приема се. Пеш 3 за, против, въздържали се. Приема се. Пеш 5 за, против, въздържали се, приема се. Пеш 6 за, против, въздържали се, приема се. Пеш 7 за, против, въздържали се, приема се. Пеш 8 за, против, въздържали се. Нека проверим пеш 8. Моля, гласувайте. Пеш 8. Пеш 8. Adopted.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 е включено. Култ 1 приема се, култ 2 за, против въздържали се, приема се. Култ 3 за, против въздържали се, приема се. Култ 4 за, против въздържали ли се, приема се. Нека да проверим култ 4. Мисля, че се приема. It is rejected, even clearly rejected. Отхвърля се, да, съвсем ясно. Култ 5 за против въздържали се приема се. Култ 6 за против въздържали се приема се. Култ 7 за против въздържали се. Проверяваме култ 7. And it is adopted. Приема се. 8 за, против, въздържали се, приема се. Култ 9 за, против, въздържали се, приема се. Култ 10 за, против въздържали се, приема се. Култ 11 за, против въздържали се, приема се. 12 до 16 са вече включени. Култ 17 за, против. Нека проверим култ 17. Моля, гласувайте. Стори ми се, че се приема. Но. Не отхвърля се. Либе 4 за, против, въздържали се, приема се. Либе 6 за, против, въздържали се, приема се. Фем 1 за, против, въздържали се. Проверяваме Фем 1, моля. It is. Yeah. There are too many votes for EPP? No, no, no, no, no, no, no. no it is adopted. Приема се. Фем 2 за, против, въздържали се, приема се. Фем 4 за, а, е, 3, извинете, за, против, въздържали се, отхвърля се. Фем 4 за, против, въздържали се, приема се. Фем 5 за, против, въздържали се, приема се. Фем 6 за, против, въздържали се, приема се. Фем 8. 7, 7 за, против, въздържали се. Нека проверим Фем 7. And it is clearly adopted. Приема се, явно. 8 за, против въздържали се, приема се. Фем 9 за, Против въздържали се, приема се. ФЕМ 10 за. Против въздържали се, приема се. Сега гласуваме по цялата резолюция. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 18 за и 4 против. Поздравления на докладчика.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 против, задържали се, отхвърля се 7 за, против, задържали се. Нека да проверим седмо изменение. Моля, гласувайте. Check on Amendment 7. Check is, check is over. Край на гласуването. Приема се. 8 за, против, въздържали се, отхвърля се с 9 за, против, въздържали се, отхвърля се 10 за, против, въздържали се. Нека да проверим 10. Десето изменение, моля гласовете. Check is over. Край на гласуването отхвърля се 10, 11 за, против въздържали се, приема се 12 за, против въздържали се, приема се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 поименно. The vote is closed. Thank you. 18 to 18 на 3. поздравления на докладчика. Приема се. Сега преминаваме към следващата точка. Годишен доклад относно контрола на финансовите дейности на Европейската инвестиционна банка. Марко Вали пожела да вземе думата на докладчика. Да, искам просто да благодаря на докладчиците в Сянка за, за съдействието. И след гласуването може да кажа още някоя дума. Ja, also, sind alle bereit? Dann Amendment 1 dafür. Готови ли са всички? Първо за, против, въздържали се, приема се. 3 за, против, въздържали се, въздържали се 5 за, против, въздържали се, приема се 6 за, против, въздържали се, приема се. Да проверим 6 Es ist angenommen. Kompromiss 1 dafür. Dagegen. Първи компромис за против, въздържали се, приема се. Втори компромис за против, въздържали се, приема се. 14 за против, въздържали се. А, трети компромис. Извинявам се за против, въздържали се, приема се. 14 за против, въздържали се, приема се. 15 за против, въздържали се, отхвърля се. 16 за против, въздържали се. Отхвърля се 17 за. Против въздържали се. Приема се 18 за. Против въздържали се. Приема се. 19 за. Против въздържали се. 19. Мисля, че е приятелно да проверим. Моля, гласувайте. Край на гласуването приема се 20 за. Против въздържали се. Приема се. 21 за. Против. Да проверим. 21. Край на гласуването отхвърля се. 22 за. Против. Въздържали се. Приема се. 23 за. Против. Въздържали се. Приема се. 24 за. Против. Да проверим. 24. 24 Моля, гласувайте. Отхвърля се 25-то за, против, възражали се, приема се 26-то за, против, възражали се, приема се 27-то за, против, възражали се. Да проверим 27-то. 27 моля гласувайте. Das ist abgelehnt. Отхвърля се 28 за против, въздържали се, приема се 29 то за, 29 то за, против, въздържали се, приема се да проверим 29-то. Колегите вече хич не вдигат ръка, приема се. 300 за. 300 за против, въздържали се. 300 да проверим. No. No. Приема се. 31 е оттеглено, 32 за, против, въздържали се. Да проверим. 32 да проверим. Край на гласуването приема се. 33-то за. Против. Въздържали се. Приема се. Четвърти компромис за. Против. Въздържали се. Приема се. Пети компромис за. Против. Въздържали се. Приема се. 39-то за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 40-то за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 41 за, против, въздържали се, приема се компромис 6 за, против, въздържали се, приема се 44-то за, против, въздържали се, отхвърля се 45-то за, против, въздържали се, приема се 46-то за, против, въздържали се, приема се 47-то за, против, въздържали се, приема се 48-то за, против, въздържали се, приема се 49-то за, против, въздържали се, приема се 50-то за, против, въздържали се, приема се 51-то за, против, въздържали се, приема се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 Първата част беше приета и това беше ясно. Втората част е отхвърлена и това е явно. 65 е прието. Компромис 7 за, против, въдържали се, приема се. 68 за, против, въдържали се, отхвърля се. 69 69-то за, против. Да проверим 69-то. Приема се. Това означава, че 68 отпада, 71, 82 отпадат, 70 то за, против, въздържали се, приема се. Инта едно за, против, въздържали се. Да проверим Инта едно. Приема се. Инта 2. От Инта 2 до Инта 6 заедно. Не. Инта 2 за против въздържали се приема се. Инта 3 за против въздържали се приема се. Инта 4 за против въздържали се приема се. Инта 5 за против въздържали се приема се, инта 6 за, против, въздържали се, приема се, инта 7 обхваната, инта 8 за, против, въздържали се, приема се, инта 9 за, против, въздържали се, приема се, инта 10 за, против, въздържали се, приема се, инта 11 за, против, въздържали се, приема се, инта 12 за, против, въздържали се, приема се, инта 13 е обхванато, инта 13 за, против, въздържали се, приема се, сега по на гласуване, моля гласувайте по цялата резолюция. Приема се 22 гласа за, трима са се въздържали. Поздравления за докладчика. Сега следващата точка. Ай, ай, ай, ай, ай. С gehen, <laughs> gell?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 18 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 1 за, против, въздържали се, приема се. 26-то. 26-то. За, против, въздържали се, отхвърля се. 27 за, против, въздържали се, приема се.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 Да проверим 56-то. Да проверим 56-то. Моля, гласувайте. Отхвърля се. Аз не прецених правилно. Извинявам се. 57 за. Против въздържали се. Приема се компромис. Четвърти за. Против въздържали се. Приема се. 62 за. Против въздържали се. Отхвърля се. 63 за против, въздържали се, отхвърля се. 64-то за, против, въздържали се, приема се. 65-то за, против, въздържали се, приема се. 66-то за, против, въздържали се, приема се. 67 за против, въздържали се. Да проверим. 67.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 71 да проверим. 71 да проверим. And it is adopted. Приема се. 72. Първата част за, против, въздържали се. Приема се. 72. Втората част за, против, въздържали се. Приема се. 73-то, първата част за против, въздържали се, приема се. 73-то, втората част за против, въздържали се, приема се. 73-то, втората част, моля гласувайте. It is adopted. Приема се. 74 in favor. 74 за. Против. Държали се. Приема се. 75 за, против, въздържали се, приема се. 76 за, против, въздържали се, отхвърля се. 77 за, против, въздържали се. Да проверим. Трудно е да се прецени. It is adopted. Приема се. Първо за против, въздържали се. Да проверим първо. And за топтен. Приема се. Второ за. Против. Въздържали се. Приема се. Трето за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Четвърто за. Против. Въздържали се. Да проверим. Да проверим четвърто. And it is adopted. Приема се. Пето. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Шесто. За. Против. Въздържали се. Може би отхвърлено, но да проверим. Шесто.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 Либа, либа едно, втората част. Първата част е покрита, втората част на Либа едно, за против, държали се, приема се. Либе едно, втората част също. Либе две. Либе три. За Либе две не знам. Либе 2 е обхванато ли? Либе 3 за, против, въздържали се, приема се. Либе 4 за, против, въздържали се, приема се. Либе 5 е покрито. В моя списък за гласуване е посочено, че е покрито. Либе 5 за, против, въздържали се, приема. Либе 6 е обхванато, либе 7 за, против, въздържали се, приема се. Либе 8, първата част е обхванато. Либе 8, втората част за. Против въздържали се, приема се. Либе 9 за. Против въздържали се. Приема се. Сега по цялата резолюция по именно гласуване. Votes closed. 21 21 гласа за, 1 е против. Поздравления за докладчика. Сега приключихме с електронното гласуване. И сега ще преминем към следващата точка, свързана с нашето посещение в Латвия и Литва. Yeah. Please. As Моля ви да напуснете залата възможно най-тихо. So. So. Ich rufe auf den Така обявявам точка 7 от дневния ред.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 сега точка седма за подготовката на посещението в Латвия и Литва от 3 до 7 април. Един ден ни беше даден допълнение. Ще сме само трима, което е за съжаление. Обаче се оказа, че може би ще останеме само двама. Жалко е, защото в двете страни ще е, има е, срещи. В Литва не сме били още. Не сме се занимавали и с е, Латвия, както трябва. С Литва сме имали вече общи теми за обсъждане. Ще посетим и тамошният АЕЦ и става въпрос за това да се постави въпроса каква сума от средствата ще бъде преместена, прехвърлена към другия ам, бюджетен период. Имаме тук представители от Ample и според вас какво трябва да се случи на място, Колегата Полезо е тук в моя списък. Той е от ГД Регионално развитие. Моля, имате думата. Добър ден за... на всички. Аз съм генерална дирекция Реджио. Вие ще посетите доста проекти, които са съфинансирани от европейските структурни инвестиционни фондове в Латвия. Ще посетите някои проекти, които се реализират в Литва. И двете страни са много добър пример за регионалната политика. Проектите, които бяха подбрани от страна на службите за посещение, показват дейностите, които се съфинансират от наша страна. Някои бяха започнати по-рано, например болницата в Рига през 2000 в предходния програмен период беше започната там. Ще посетите също заинтересовани страни. Железопътната компания в Латвия, където се реализира голям проект за електрификация на мрежата. Това ще бъде един от най-големите проекти за този програмен период. Очаква се за финансиране от 347 милиона евро. Ще посетите също Алтум. Това е Института за развитие. Това е, е развойна банка, която използва финансови инструменти в подкрепа на малки и средни предприятия и за подобряване на енергийната ефективност в страната. И двамата бенефициари са много ефикасни, що се отнася от наша гледна точка. Изпълнението на програмите са в средните стойности по изпълнението, но а, те са много напреднали, що се отнася до подбора на проекти. Така че ние не забелязваме никакви а, затруднения за периода 2014-2020. И предполагам, че вие ще се запознаете с а, добри резултати за гражданите. Ако считате за уместно, можем да предоставям детална информация за конкретни проекти, но към момента смятам да спра до тук. Кажете ни нещо и по самите проекти. Така ли, че сме се събрали заедно тук, кажете няколко думи по самите проекти. Sure, I will, uh... Добре, тогава ще се спра по-отделно за проектите, които ще посетите съгласно програмата. Първият uh е болницата Страдина. Това е поликлиника в Рига, една от е, най-големите болници в страната. Тя беше включена в е, програмите за подобряване на инфраструктурата в здравеопазването. Както в предходния програмен период, така и в настоящия бяха направени инвестиции от латвийска страна в тази болница. също има инвестиране от европейските структурни фондове. Първият голям проект за предходния програмен период беше на обща стойност 46 милиона евро и включваше изграждането на голяма сграда, както и закупуването на някои медицински а, оборудвания. Сега второто, втората инвестиция е в а, размер на близо 50 милиона. Те идват от Европейския съюз. Ние все още не разполагаме обаче с а, точните цифри за изпълнението на втората фаза за изграждането на втора сграда на болницата. Латвийската железопътна компания, това е, е крупна инвестиция на стойност 441 милиона евро, 347 от Кохезионния фонд. Останалата част се финансира от бюджета на Латвия, частично се покрива от заем от Европейската инвестиционна банка. Този проект включва електрификация на близо 300 км железопътни линии от границите с Русия и Беларус до центъра на страната и до пристанище Рига. Тези инвестиции ще допринесат за подобряване на транспортирането на стоки в този регион, особено от Руската федерация, като един от големите търговски партньори на Латвия, така че ще се улесни превоза на стоки до латвийските представи, от пристанища, оттам до скандинавските пазари. Освен това, ще има конкуренция и с а, транспортирането на стоки от а, а, Китай ще се намали значително срока за превоз а, до от Китай. Освен това ще се намалят и емисиите на СО2, тъй като ще се премине от а, а, дизелово а, гориво на електромотриси. Този проект се финализира от латвийските власти в рамките на Яспер. Това е в рамките на Европейската инвестиционна банка. Там се прави анализ за разходите и ползите и резултатите са доста положителни. Надяваме се, че този проект ще бъде одобрен от комисията. Ще посетите също Министерството на образованието и науката и Агенцията за развитие. Има инициатива в рамките на инициативата за младежка гаранция Целта е да се улесни достъпа а, до пазара на труда на безработни млади хора. Това е проект, който е на стойност на 32 милиона евро от Европейския социален фонд. Всъщност 19 милиона ще бъдат от фонда и 13 от инициативата за младежка заетост. Това е доста успешен проект и вие ще имате възможността да се запознаете с бенефициера, който е един пример за ефикасно изразходване на средства от социалния фонд. Във вторник, след Великденската вакансия, ще посетите Рига, ще посетите също и Сметната палата, както и парламентарната комисия в парламента на Латвия, която се занимава а, с а, изпълнението на фондове от Европейския съюз. Там а, се одобряват повечето от решенията. Освен това, получават също отчети от Министерството на финансите и органа, който се занимава с управлението на проектите. Вие ще се запознаете с процеса на вземане на решения в рамките на политическите институции на Латвия. На следващия ден програмата е много интензивна. Започва в Рига сутринта с посещението на развойна банка, наречена Алтум която управлява всички финансови инструменти, както по предходния програмен период, така и по настоящия програмен период, целящи да подкрепят малките и средни предприятия, както и програмата с мерки за подобряване на енергийната ефективност на енергийните характеристики на сградите. сградите. Има гарантиране на средства за малките и средни предприятия, е на заеми за малки и средни предприятия, финансова схема за стартиращи предприятия, за микрофинансиране също за малките и средни предприятия, както и насърчаване на използването на финансови инструменти, които да бъдат а, а, използвани а, чрез достъп до пазара. Около 100 милиона е със средствата, което е доста голяма сума за Латвия. Освен това, латвийските власти сигурно ще ви кажат, че за тях инвестициите от европейските фондове са близо 50% от общите публични инвестиции в страната. И приноса към нарастването на брутния вътрешен продукт е над 1% за този програмен период. Освен това, Алтум подкрепя а, програми за енергийна ефективност на сградите в размер на 130 милиона евро. 26 милиона от тези средства са инвестирани чрез финансови инструменти и заеми, както и гаранции за собствениците на апартаменти. Останалите средства са от субсидии, от грантове, т.е. има смесено финансиране и това е решение взето от Латвия, след като е направена предварителна оценка. Искам да подчертая също, че Алтум – се дава като добър пример за една точка, от която става разпределянето на средствата. Миналата година беше публикуван доклад по този повод в рамките на европейския семестър. След посещението ви в Алтум ще посетите град Олайне на около 100 км от Рига. Това ще бъде с автобус. Предвидено е посещение във високотехнологичен парк, който се ползва от е, безвъзмезна помощ от програмата за развитие на конкурентоспособността. Това е предприятие за производство на фармацевтични продукти. Това е нещо много важно за пазара на Латвия. Около 6 милиона евро са финансирани от частния сектор е около 4,1 милиона евро т.е. има съществен принос от самите бенефициери. След това делегацията ще пътува до град Бауска. Това е, е на път към границата с Литва. Там ще посетите предприятие от хранителното вкусовата промишленост – осъществява съвместна програма с научните, научния институт на Латвия. Близо 5,5 милиона е приноса. от които 3,1 милиона са от Европейския фонд за регионално развитие. Има дейности, които са насочени към подкрепа на специализацията в малки компании в Баушка. Вие ще се запознаете с бенефициари, които са изключително посветени на своята работа. След това ще отидете в Литва ще посетите регионален център за управление на отпадъците, който се финансира общо от 11 милиона евро. Този център вече действа. И проектът е изпълнен така, както беше предвидено първоначално. Но, за съжаление, трябва да призная, че не разполагам с много подробна информация по въпроса. Програмата също предвижда автобусът да пристигне в Вилнюс. Вие ще пътувате по един главен път с автобус. Това е път, който беше финансиран също от Европейския кохезионен фонд. в размер на 84,1 милиона евро. След това програмата предвижда посещение в АЕЦ Игналина. Това е на следващия ден. и а, нашата генерална дирекция Реджио не участва в тази част. Благодаря. Да, ще дам думата на госпожа Магда Попова, за да ни обясни как стоят нещата в Игналина. Uh, dear Chair, uh, so the, the visit will continue with the Ignalina в на атомната електроцентрала. Това ще е следващото посещение от 2011 година. Редица промени са настъпили в програмата. Ядрената безопасност е основна цел за комисията. Програмата допринася за намаляването на нивото на радиологични опасности и рискове за обществеността, както знаете. Как, както знаете, реактори чип, тип Чернобил са изведени от експлоатация. Очертана е ясна роля на всички участници в процеса, но оценени са системите за управление и контрол. Също така следваме и а, наш план с минимални изисквания за наблюдение на, а, на обектите. Б1 посетихме предния път проект. Това е а, хранилището за отработено ядрено гориво и през тази, това посещение ще отидем там, ще видите, че това съоръжение се използва и с радост можем да ви съобщим, че е постигната много важна цел през тази година на 25 февруари, когато послед, последното е последно Последния пълнител а, гориво беше а, демонтиран от реактора. А, въпреки, че не, бе, не е включено в а, сегашното посещение това, но а предния път ще посетили B3, B4, B3, B3 и B4. А, това са съоръжения за извличане и а, обработка. А, също ще посетим този път и турбинната зала. А, ще наблюдаваме а, демонтирането на оборудване. Това е нещо, което. А, това е процес, който следва точен график и е почти достигнал до, до края, се почти изпълнен този проект. Това е от мен. Аз си спомням как беше ситуацията там, когато бяхме на място. Колегата, аз след това колегата Вон. Thank you very much, Chair. Um... Благодаря, госпожо председател. Няколко думи за проекта от социалния фонд в Латвия, който се посети. Това е интересен проект. Ще кажа няколко думи за него. А, това е протек, който е на кръстопътя на много важни реформи в политиките в Латвия. Така че първо, самия проект. Става дума за 32 милиона евро а, от Европейски социален фонд за 24 месеца. Започна проекта през юни 2014 година и ще приключи през август 2018. Тоест, в средата на изпълнението на проекта ще го посетите. Става въпрос за, за обучаване на 17 до 29 годишни младежи, най-вече неквалифицирани младежи, безработни, както и лица, които са лишени от свобода. Това е, е много сложна област е, в обучението и квалификацията, тази сложна целева група. Та, е, тези младежи ще, очакв... ще участват в програми за професионално обучение една година, година и половина. Ще се здобият с професионална квалификация и квалификациите, списъка на, с квалификациите ежегодно се актуализира на базата с синдикати и, и работодатели. Част от тази програма за професионално образование а, през, да включва и 15 седмичен стаж или уче, учене на работното място. Веднъж на две години младежите имат а, възможност да, да влязат а, в програмата. Това се опитва да постигне а, проекта, като като резултати. Да, да обучи 6500 безработни младежи и към днешна дата близо 60% е постигнато от тази цел. Близо 1000, почти 1500 души пък ще повишат квалификацията, квалификацията си. Там вече са постигнати 80%. Също така идеята и 500 младежи лишени от свобода а също да бъдат обучени. Това също е постигната цел. През първите 6 месеца от участието в този проект младежите успяват да намерят заедост, да се намерят работа. Интересен е, е проект с това, че е насочен към нуждаещи се младежи и показвах как има средства, които да, да, да, изпъл... които да се ползват за изпълняване на нашите политически приоритети. Има две основни а, рамки политики, в които попада този проект. Първо, естествено, а, гаранцията за младежите, която започва да се изпълнява от 2014 година в Латвия. Там се финансират три проекта, един от които е този, който, за който говорих което се казва Втори шанс в професионалното образование и обучение. Друг проект е Активни марки на пазара на труда и също така актив... Третия е насочен към общини. А... а също така част от тази инициатива, за която говорих, е предоставена на възможност за първа, пър, първа работа, първа заетост, субсидирана заетост също така. Така че дейностите са а, много разнообразни в рамките на, на а, гаранцията за младежите. Втората важна политика или полит... направление е, е реформата в професионалното образование и обучение в Латвия. Както знаете, може би е, това е важен приоритет е, за страната в рамките на, националните препоръки за тая страна. В момента страната преработва учебните си правопланове и програми за професионално образование и обучение и се насочва към учене на работното място към този подход. Та надяваме се, в крайна сметка, да се стигне до, до, до, до намиране на работа за тези младежи, които се нуждаят от квалификация и от работа. Благодаря. Господин Бон има думата. Yeah, uh, you, um... Благодаря, госпожо председател. Аз uh, се радвам, че е удължено по посещението до 4 дена командировката, защото е много трудно за 3 дена да се посетят две страни. Така че много се радвам. Също се радвам, че ще сме и в Латвия, и в Литва. Това са две страни, които не сме посещавали толкова често в миналото. Важно е да не ходим само по големите държави членки, а също и по малките а, добре е да посещаваме тях, защото може да се получим да намерим някои добри опити и практики. Няма да говоря по програмите, защото, по програмата, защото вече напредно времето, вече няма време да се променя, но искам само да спомена проекта за, железо, за електрификация на железниците. Мисля, че все още няма поступили оферти за изпълнение на проекта добре е да видим дали предните етапи са изпълнени, ако да, да ги видим. Ако обаче нещата са на съвсем ранен етап, няма да има много какво да се види. Та, ако може на този въпрос да отговорите, какво можем да очакваме да видим на този етап във връзка с проекта за електрификация на, електрификация на железниците? Да, благодаря за въпрос. Да, действително, това е един съвсем нов проект. Той не е продължение на, на предходен проект. на доста зрял етап от подготовката е, е, е, те ще трябва да ни кажат докъде точно са стигнали. Е, през април обаче ще се обяви а, търга, а, обществената поръчка по отношение на административния процес. Е, Кандидатстването за финансиране от Кохензионния фонд се очаква да постъпи в комисията преди лятото. Защо е избран този проект? понеже е най-важният проект като мащаб за Латвия, също така и като концентрация на инвестиции от Кохизионния фонд в една единствена дейност, колегите прецениха, че има политическо значение а, тази, а, това посещение на проекта. Както си представите, има политически дебати в страната, се, се води, от които стигнали до решение на, на, на правителството в края на 2017 година по подбора на техническото решение връзката с а, руската и белоруската граница с Рига. А, имаше альтернатива да не се свършва а, Рига, да мина през друго а, място, трасе, трасето по западната граница на страната. Там обаче съотношението ползи-разходи беше не толкова добро, но все пак беше доста по-скъп този проект. Националното съфинансиране би било неустойчиво от гледаще на латвийския бюджет няма какво да се види на практика, няма физически резултати, но има важни бенефициенти, бенефициари, с които да се видим в тази връзка. Благодаря. Така приключваме с тази точка от дневния ни ред. Преминавам към точката за Е и Б. Моля всички да напуснат залата, които нямат право да останат. От 17.45 ще продължим отново с всички, съвместно с комисията Либе. Заместниците, членовете, политическите съветници, секретарията могат да останат, останалите не. Моля ви, да напуснете залата. Останалите го нямате право да останете. Благодаря ви на вас, че бяхте тук. И пресата трябва да напусне залата. Благодаря ви.